с представенето на господин Итургайс. Моля да ме извините, казва председателката. Това е петицията на господин Итургайс във връзка с годишния доклад за 2009 година, който се отнася до нашата комисия, комисията по петициите. Благодаря, госпожо председател, както съвсем правилно ни информирахте. Членовете на нашата комисия Имаме годишния доклад за 2009 година на Комисията по петициите. Това, което трябваше да направя, беше да изготвя един доклад, който да е сходен на направения преди няколко години. Е, получих подкрепата на секретарията. Искам да благодаря на Алина от секретарията за, този, за да може този доклад да стане реалност, да бъде преведен. Всички вие вече го имате пред себе си. Искам да благодаря на Елена Мартин за нейната подкрепа при изготвянето на този доклад. И сега, като започваме с най-важните точки, за които се говори в този доклад за 2009 година, трябва да подчертая нещо, което е, че а, това не беше обичайна година за Европейския парламент. Тя беше най-извънредна година, тъй като естествено тогава се проведоха а, изборите за Европейски парламент и влезе в сила Европей, е, Лисабонския договор. Тоест ние се опитваме да разгледаме различните дейности е, на комисията по петициите, да се направи едно по-точно описание за това какво представлява петиция пред Европейския парламент, процеса и постиженията. И в рамките на този доклад можете да видите статистическа информация за броя на получените петиции, приключените петиции, различните резултати, мерки приети от съответните страни. Това е едно количествено средство, е, един количествен инструмент, е, е, имаше сътрудничество с различни европейски национални органи във връзка с дейностите на комисията. Имаше малко повече петиции в сравнение с 2008 година. В 2008 година имахме 1249, а в 2009 година имаше 1924 петиции с увеличение на петициите, подадени по електронен път. Това е нещо изключително важно, защото приблизително 65% от петициите, които бяха подадени, бяха подадени по този начин. Имаше също така и увеличение на броя на вносителите на петиции, които подават е, петиции в парламента по въпроси, които не са в е, компетентностите на Европейския съюз, например за изчисляването на пенсии, за осъдителни присъди, постановени от национални съдебни инстанции и други национални неща. Е, в 2009 година ви е, бяхме свидетели на усилие да се е, информират гражданите за компетентностите на Европейския съюз. Това трябваше да бъде подчертано в доклада, защото гражданите трябва да знаят, че националните съдебни производства и процедури. Естествено, те са в рамките на европейското законодателство, но комисията не може да постановява решения по въпроси, свързани с решения на национални съдилища. Така че комисията, разбира се, може до известна степен да упражнява надзор, да наблюдава прилагането на законодателството на Европейския съюз, особено по отношение на екологични въпроси, но националните власти и прилагането на различните изисквания и предпоставки на европейското законодателство, това е нещо, по което комисията по петициите може да се произнася. И също така във връзка с, с нарушения по, да кажем, екологични въпроси. Бихме желали, разбира се, да обърнем специално внимание на влизането в сила на Лисабонския договор и на начина по който това ще повлияе на нашата комисия и на нейното функциониране, особено по въпроси, свързани с по-големи права за гражданите, по-голяма прозрачност по административните въпроси, свързани с нашите граждани, предлагане на промени в Европейския съюз и в законодателството на Европейския съюз. Естествено, а, ние приветстваме а, публикуването на Зелената книга в края на 2009 година като първа стъпка за конкретното прилагане на различните точки и разпоредби на Лисабонския договор. Също така, хартата за основните права на човека се подчерта на Европейския договор. С други думи, това е усилието да се да се засилят е, основните права на човека. В е, годишния доклад също така споменаваме и различните служби на парламента и на комисията прави се една преоценка на различните ресурси, които са на разположение на европейските граждани, които дават възможност на европейските граждани да бъдат гарантирани техните в техните права и това е отразено изчерпателно в доклади. Накрая искам да ви информирам, че този доклад за съжаление отбелязва със съжаление факта, че различните комисии не можаха да изпълнят необходимите оценки, свързани с изпълнението на процедурите, за които те отговарят – и това, разбира се, се отразява на нашата работа. Освен това, в, в този доклад също така се подчертава становището, че европейските граждани трябва да е, имат прозрачност, е, когато подават. Е, петиции в Европейския парламент и ние бихме желали да помолим комисията да се погрижи специално, защото е много важно тези петиции да бъдат обработени, да бъдат е, уважени. По въпроса за ролята на политическите групи трябва да се работи съвместно, за да се а, е, даде възможност да се предоставят необходимите документи и да се увеличи прозрачността на цялата процедура за подаване на петиции. Почертана беше и необходимостта да се работи по прозрачността в управлението на петициите, което включва във вътрешен план, чрез прилагането, на процес на петиции, който дава възможност за пряк достъп до архивите, до материали, до ресурси и също така интерактивни петиции, които дават възможност на парламента да установи по-ефективен контакт с гражданите, за да можете да разберат по-добре процеса за работа по петициите, за да може да се намери начин за комисията да бъде защитена от а, е, е, подаването на невалидни а, е, петиции. Трябва да се преразгледа управлението на архивите също така. Трябва да ви напомним, че членовете на комисията изразиха нееднократно своята загриженост за тъй наречените не петиции, невалидни петиции, които губят време. Трябва също така да ги разграничаваме, да ги отделим от легитимните, от законосъобразните петиции. Така че Комисията по петициите би желала да обясни на гражданите какво точно означава да се подаде петиция и също така да се подобри общия процес на регистрация в Европейския парламент. Искам също така да спомена за участието на държавите членки в дейността на Комисията по петициите, и присъствието на представители в заседанията на комисията. Накрая искам да подчертая ролята на комисията в рамките на комисията по петициите и да подчертай различни аспекти на европейското законодателство, за да се намери начин да се отговори на потребностите на вносителите на петициите Госпожо председател, това е едно обобщение, едно резюме на този проект доклад, който беше внесен в секретарията. Може би секретарията може да ни информира накратко за различните изменения, крайните срокове за внасяне на измененията по този проекто доклад, за да може след това да бъдат внесени в загласуване в комисията и след това по съответния ред в пленарното заседание. Тук всъщност мисля, че говорим за юлската пленарна заседание. Е, Благодаря. Мисля, че сега следва да дадем възможност на господин Кашман от комисията да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин докладчика за един много поучителен доклад. Аз съм тук в качеството си на дружелюбно настроен наблюдател – и бих в тази връзка искал да направя няколко бележки по казаното от вас, в частност за тъй наречените непетиции е, и е, участието на власти на държавите членки. По последния въпрос ние приветстваме значителна степен активното участие на, на властите на държавите членки, особено в областта на социалната защита и защита на околната среда които области европейската регламентация е под формата на директиви. По въпроса за петициите, които не са петиции, е, всъщност е, смятаме, че е, много може да бъде направено чрез усъвършенстване на електронния портал. Много от тези петиции, които не отговарят на изискванията за петиции, са всъщност кратички такива съобщения – те ни създават сериозни затруднения и, и добра идея е наистина да се структурира е, средата, в която по електронен път се подават такива е, петиции в кавички. И толкова по-прискърбно е, че е, съответните органи на парламента не ви осигуряват необходимите средства за това. Е, опасявам се, че това обаче е единствения път да се преодолее натрупването на такива прошения. Благодаря. Благодаря ви, господин Кашман, госпожа Окен. Благодаря, госпожо председател. Аз също е, дължа благодарност на господин докладчика, който според мен е много висококачествен и веднага, за да не губим време, пристъпвам към въпросите си. Имам два въпроса, които според мен са доста сериозни. Първо, точката К която можем да прочетем, че следва да избягваме да се произнасяме по въпроси, които, по които е компетентен съд. Ам, нещо не става, не става ясно на, на докладчика. Очевидно има затруднения в превода. Става въпрос за К. Буква К от докладчика. Сега госпожа Окен ще продължи отново народния си език. Та там се казва, че в буква К не бива да се занимаваме с въпроси, по които са компетентни националните съдилища. И аз съм съгласна с това. Но нашите правомощия са по-скоро посреднически и ние можем да се занимаваме в това си качество с всичко, което става в Европейския съюз. Смятам, че много случаи, с които се занимаваме, са от гражданско-правен характер. И, и имайки предвид сегашното състояние на економиката и поначало не всички могат да си позволят да се обърнат към съд по чисто финансови причини. На второ място Знам, например, че в Испания понякога съдилищата са претоварени. И още, което според мен е особено важно, и аз не разбирам защо тук не са посочени редица случаи, конкретни случаи, с които сме били сезирани и благодарение на които гражданите могат да разберат с какво всъщност се занимава нашата комисия. Какво работим? Какви са правомощията ни? Твърде абстрактно звучи всичко това, ако изложението се сведе единствено до принципи. Бих искала, както казах отново, да, да, да се цитират конкретни случаи. Ако вие не можете да съставите списък, аз ще, ще ви помогна, ще ви подам списъка, така че наистина читателят на доклада да знае за какво става дума. Нали, ние всъщност адресираме поне отчасти този доклад до гражданите. Е, и, и само с принципи нещата далеч не могат да станат ясни. Благодаря, казва председателката. Е, много е труден периодът, наистина, отчетният период, е, предвид прехода от единия към другия състав на парламента. Между време, доколкото разбирам, е, това означава значително обновяване на състава на комисията по петиции. В същото време нова Европейска комисия, а знаем, че Европейската комисия има значителна роля в нашата дейност. Така че благодаря на докладчика за, за това, че се е справил с задачата си да обхване в, в доклада си този период. Бих искал да подчертая няколко въпроса, както ги споменахте и вие. Единият е призивът към европейските институции да работят още по-прозрачно и с още по-голяма ориентация към гражданите. Това, това наистина е актуална тема. И другото е, е призивът към новите членове на Европейската комисия да ни съдействат колкото се може повече. И още началото на преговорите за сключването на ново междуинституционално споразумение ще бъде изключително важно, тъй като по тази линия, впрочем вече, предвид е, правните основания, на които работи Съюза, правата на гражданите са повишени, включването на, на, на хартата, други положения на, на Лисабонския договор. В тази връзка наистина е, междуинституционалното споразумение би следвало да бъде усъвършенствана. Освен това за мен е много интересно, че от някои страни се получават повече петиции. Германия, Испания, Италия, Румъния. И това може би е положителен, но би могло да бъде и отрицателен признак. Защо, например, не получаваме повече петиции от други страни? Дали защото проблемите там са по-малко? Или пък защото обществеността не е така добре осведомена за гражданските права. Така че би, би трябвало да, да попроучим по-детайлно -по този въпрос. Напълно съм съгласна с казаното от вас, че ускоряването на отговорите на Европейската комисия е нещо много важно. Наистина е, не би следвало да обесърчаваме гражданите е, с е, прекомерно протакане, но е, разбира се, производството пред Европейския съд по нарушение на договорите е твърде, твърде бавно. Съгласна съм с вас също, че различните механизми и средства за защита следва да бъдат сведени максимално широко до знанието на гражданите и наистина страницата в интернет трябва да бъде ориентирана именно към тази задача. Така бихме постигнали и, и е, едно по-добро регулиране на потока на петициите към нас. Благодаря, госпожа Валис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря му за изчерпателния доклад. Искам да се спра на два въпроса вече. Е, много се каза по това, че следва да бъдем дружелюбно настроени към нашите потребители, т.е. към това е една своеобразна червена нишка в нашата работа. Ам, и, и а, наистина трябва да организираме така нещата, че, че гражданинът от едно място да получи удовлетворението, от което се нуждае. Аз се е, е, занимавам с е, е, реорганизацията на, на звеното за контакти с гражданите. Радвам се, че, радвам се, че споменавате този въпрос. Наистина трябва да гарантираме правилната работа на тази брънка в веригата. Още нещо, е, което ми идва на ум е, след като изслушах вашето експозе, е, е, че особено след влизането в сила на Лисабонския договор, по време на разговорите относно новото рамково споразумение между институциите, разбира се, сега това са разговори единствено между нас и комисията, съветът го няма – а, а ние добре знаем тук в нашата комисия, че е, в значителна степен наши събеседници следва да бъдат държавите членки, за да решим проблемите, които се свеждат до нашето внимание. Но, доколкото този въпрос все още не е разрешен, има и друг подход, а именно на парламентарно равнище да бъдат е, създадени далеч по-тесни, здрави контакти. Знаем, в националните законодателни събрания, а и в областните има много комисии по петициите, с които в значителна степен следва да обединим усилията си, според мен. Тъй като, между другото, така бихме преодолели до, до, до, до голяма степен и, и този проблем за тъй наречените не петиции. Надявам се, казвам, да, да укрепваме контактите си с националните законодателни събрания и съответните комисии по петициите. Не, че не сме го правили до сега, но след влизането в сила на Лисабонския договор основанията са далеч по-структурирани. А между другото, така можем да отговорим участие на въпроса за това защо от някои страни не получаваме чак толкова много петиции. Може би пък, защото националните комисии по петициите са доста активни. Това е възможен отговор. Защо не? Да, наистина, ще трябва да, да, да отговорим на въпроса защо са толкова малко петициите от Люксембург. Защото нямат проблеми ли или защото са така добре, не са така добре осведомени хората? Господин Мейер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също на докладчика за изчерпателния подробен доклад. Аз бих искал да се спра на, на някои от, от по-критичните аспекти. Първо за сроковете за даване на отговор. За това, че тези срокове са твърде дълги. Бих искал да добавя към, към това едно много конкретно съображение. Европейският съюз е, е пряко оправомощен по защитата на околната среда на екосистемите. Знаем как стоят нещата на практика. Независимо от е, компетентността на Европейския съюз за опазването на елементите на околната среда, през последните пет години изглежда производствата по нарушение пред Европейския съд е, се протакат. Когато, примерно, някакви строителни работи по обществена поръчка или, или изцяло частния сектор не, не отговарят на критериите за опазването на околната среда, нещата стигат така или иначе до Европейския съюз, но срокът е, е, е, е толкова дълъг, още повече има един срок между уведомителното е, писмо на Европейската комисия за съответно решение на съда е, и, и отговор на съответната държава членка. Междувременно строителните работи вече са извършени и, и сме поставени пред свършен факт. Трябва по някакъв начин да ускорим процеса, особено когато е, опасността е от необратима вреда на, на околната среда. Е, е, опита през последните 5 години е красноречив докато е, се протака преписката от едната институция към другата и прочее и прочее, е, белята вече е направена и не може да бъде поправена. Значи, необходима е по-голяма координация. Надявам се по този начин процесът да бъде ускорен. И накрая отново бих искал да благодаря на господин Интургайс. Той много добре очертава е, е, състоянието, дава насоки за усъвършенстване на работата. Не на последно място този електронен портал е, наистина ни е необходим. Гражданите все повече си служат с интернет така бихме могли да, да ги привлечем за още по-активно участие. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам нашия докладчик и във връзка с казаното от господин Вили Мейер, мисля, че за да допълним доклада, да го направим максимално обективен, ще трябва в основната част на доклада да опишем кои са именно петициите, които не са допуснати или работата по които е приключила без последици. Някъде 40-46% са онези петиции, както е казано в преамбюла към доклада, които не са допуснати, защото по същество не са петиции. И трябва да се изясни, да, да, да се обясни кои са тези е, недопуснати и недопустими, да се направи разбивка по страни и е, по теми. Както, що се отнася до недопуснатите, е, е, петиции или до приключените преписки без е, последици. И, и съответно да, да се каже от кои страни са тези петиции. Знаете, от Германия има най-много петиции, но не непременно всичките тези петиции са, са допустими, не непременно всички са довели до някакви последици, така че общия брой петиции следва да бъде оговорен в, в този контекст. Това то ще излезе статистическо проучване, казва председателката, но пък би могло да ни бъде от полза в последствие. Не знам дали трябва да се впускаме в такива подробности, но определено трябва да разгледаме въпроса следващият оратор. Благодаря на докладчика за много добрия доклад. Много важно е да правим оценка на извършената от нас работа. И добре би било, ако можем да приведем конкретни примери за успехите постигнати благодарение на нашата намеса. Е, така бихме могли да стимулираме гражданите, да ги осведомим по- добре Наистина, някои красноречиви примери за дейността ни биха могли да бъдат включени е, в тялото на, на доклада. Още нещо във връзка с казаното от господин Майерс. Критичните бележки, които се съдържат в доклада. Много се радвам, това искам да кажа, че в доклада наистина са засегнати е, е такива не особено лицеприятни въпроси, така наречените не петиции, чието относителен дял е доста голям. Ако по някакъв начин бързо можем да отсеем тези неотговарящи на условията, бихме имали повече време да се занимаем с онези, които наистина заслужават внимание. В тази връзка наистина и подаването по електронен път е, е, е важно. Опасявам се обаче, че ако повече петиции се подават по електронен път, би пораснал съответно и броят на неотговарящите на, на условията за разглеждане от нашата комисия. Така че как, как бихме ускорили работата си, е, как бихме получавали по-бързи отговори и как бихме могли да съсредоточим вниманието си върху така да се каже, спешните е, петиции, как бихме могли да оптимизираме е, работното си време. Това са все въпроси, на които следва да обърне внимание. И тук, разбира се, е, въпросът е и за е, ролята на държавите членки ролята на комисията. И, и, и това, че въпросът се подчертава в доклада, е толкова по-добре. Отново, съгласявам се, че трябва да бъдат приведени примери, да се развие по-детайлно въпроса за неотговарящите на условията е, петиции и за участието, съдействието от страна на държавите членки. Благодаря. Господин Кашман, от комисията вероятно искате да реагирате на чутото. Благодаря, госпожо председател. Приветствам, както казах вече, доклада. Мисля, че е, той хвърля светлина върху някои от важните проблеми, пред които е изправена вашата комисия, но и Европейската комисия. Доклада е, се посочва, че Европейската комисия е естествен партньор на комисията по петициите – и ние правим всичко възможно да откликваме на, на вашите искания, но към нас се обръщат и пряко. По аналогични, а, а понякога и по тъждествени въпроси на, на тези е, е, с които е сезирана вашата комисия. И, по, и понякога е, проблемът наистина е да, да разясняваме пред гражданите какъв е периметърът на, на компетентност на една или друга институция или пък разпределението на, на правомощията между държавите членки и техните национални органи от една страна и европейските от друга. Е, отбелязвам изказванията на колцина членове във връзка с околната среда и изразената загриженост за е, нейното опазване. Господин Майер е, посочи по необходимостта от ускоряване на намесата, именно в такива случаи за околната среда. Ние също в Европейската комисия сме загрижени що се отнася до възможностите, е, с които разполагаме, те са на първо място временни мерки от Европейския съд. Това в изключителни случаи. И по време на предишното събрание, е, е, т.е. предишния състав на парламента, получихме немалко такива решения от съда. Най- Известният пример е за е, равнината Разпута. Вашата комисия бе е, сезирана също с този случай. Има е, трудности обаче във връзка с тази процедура на, на временните мерки, постановени от Европейския съд. Търсим и други възможности за да гарантираме правата на гражданите, поради което приветстваме особено казаното за ролята на националните съдилища. Това в доклада. Наистина, е, укрепваме сътрудничеството с националните е, съдебни органи, за да бъдат те все по-осведомени за законодателството на общо европейско равнище в областта на опазването на околната среда. Възможно е също така и по силата на националното законодателство да се иска съдебно разпореждане за спиране на, на един или друг е, строителен обект. И общо като мога да кажа, вървим в една и съща посока с вас – целите ни са едни и същи. Благодаря, госпожо председател. Господин Итургайс, мисля, че предвид съдържанието на вашия доклад, а изказванията на колегите, онова, което излиза на преден план е, че наред с повишаване на общественото съзнание, следва да наблягаме на това съотношение между ролите на държавите членки и на Европейската комисия. Имате думата, господин Коварчик. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да благодаря на всички изказали се. Е, от страна на колегите и от страна на Европейската комисия. По въпроса за така наречените не петиции и важността на електронния портал, съгласен съм с господин Мейер, с господин Хар, в казаното от тях. Вярно е, полагат се усилия, обаче те трябва да бъдат засилени и допълнени, а Европейската комисия е, е, е, каза, че е толкова по-прискърбно, че самите членове на, на комисията нямат достъп до, до необходимите средства за изграждането на електронния достъп. А знаем, електронния портал би бил от полза е, както за комисията по петициите, така и за Европейската комисия. Е, той е, наистина може да се окаже от решаващо значение за доброто функциониране на нашата комисия. Съгласен съм с казаното от Мария Монис за привеждането на конкретни примери. Не съм го сторил, защото различните доклади, на които се опирах в работата си по този от предходни години, е, нямат такава практика. Не се навлиза в такива детайли. Обаче е напълно възможно да, да въведем такава практика и ако а, вие смятате, че а, това би било от полза за по-нататъчните вносители на бъдещите вносители на петиции, а и за оптимизиране на нашата работа, то аз с удоволствие е, ще приема ваши изменения в този е, смисъл. По-нататък а, е, се засегна въпроса от госпожа Лонс и за отношенията на нашата е, комисия с е, останалите институции. Мисля, че казаното от вас е много съществено в тази връзка, а именно да правим призив към новите членове на комисията да ни съдействат. Комисията е, по е, петициите е всъщност трансмисия за гражданите на Европа. Те са главните участници в процеса, в който сме ангажирани и ние. И, и тъкмо за това следва да укрепваме връзките си с е, в случай Европейската комисия и отделните членове на колегиума. Наистина трябва да направим този, този път на, на гражданите към съответните институции по-лесен. Въпросът за това, че от някои страни има повече, от други почти няма петиции, знаете, Испания, Германия, Великобритания, Италия, те са водещи. Ясно е, е, е ако имаме 90-100 милиона граждани в една държава членка, е, няколко пъти по-малко е населението на другата. Тъй, че това е, е, е едно обяснение е, защо се разминават така числата. Госпожа Уолис, бих искал е, е, да засегна казаното от нея. Наистина много е важно да изграждаме тесни връзки с националните парламенти, с съответните комисии по петициите. Правили сме го, между другото, по време на предишния мандат на парламента, мисля, ще си спомните, ходихме в Германия, в Швеция с такава цел. Мисля, че ако председателството и секретариатът не възразяват, на някое следващо наше заседание е, би е, следвало да обсъдим въпроса за установяването на конкретни връзки с онези е, парламенти, в които функционират комисии по петициите с цел да, да обменим, да разменим посещения. Знаете, не, не в не във всички страни обаче има такива комисии, макар и да има аналогични органи. Не знам към кого да се обърна тук, към, към секретарята. Вероятно, е, за всички ни ще бъде е, много полезно да получим такава информация всъщност за, за ландшафт. Изцяло Споделям казаното от приятеля ми Мейер е, относно сроковете. Ние, между другото, по силата на споделената от нас идеология, нерядко сме съгласни по редица въпроси и аз е, ще приема изменения в е, желаната от колегата Мейер посока. Казах и, и по-рано, е, мисля, че е, мнозинството е съгласно. Ще е, обогатим съдържанието на е, доклада и е, наистина трябва да изясним пред е, евентуалните вносители на петиции, кои са точно критериите за допустимост на техните петиции. Господин Хар се изказа в същия смисъл. А, бих искал да благодаря е, и на госпожа Дели за казаното от нея е, за връзките с държавите членки. Е, наистина следва да, да настояваме е, е, за своята значимост пред държавите членки. Дали, дали пропуснах нещо? Впрочем, за измененията и сроковете за внасене на изменения и допълнения, да, госпожо председател, моля ви да, направите съответно съобщение. Бих искала да ви благодаря за представенето и да ви поздравя с доклада. вероятно бихте могли а, да а, дойдете тук на моето място и да продължим с доклада на господин Бощинаро, но искам да приключа първо с измененията а, и срока 6 май до 12 часа може да внасяте изменения, а гласуването ще е на 1 юни в 10 часа сутринта а по време на пленарното заседание през юли ще се състои окончателното гласуване по този доклад на Европейския парламент. Искам сега да напусна заседанието и да поканя господин Итургайс да продължи да бъде председател на настоящото заседание. I'm just waiting I don't have any, any problem to take the presidency, but he is the first аз нямам нищо против да поема председателството, но тъй като а, господин Майер е по старшинство, той може да започне с а, воденето на по-нататъчната част от нашето заседание. А, да, да, да. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que el señorito... Няма проблем господин Итургайс може също да председателства заседанието, но няма значение. Да продължим по точките на дневния ред. Искам да поканя господин Бощинаро по отношение на размяната на мнения на, за проектостановището по отношение на биологичното разнообразие. Заповядайте, господин Бощинаро. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, искам съвсем накратко да ви представя заключенията и вие ги имате пред себе си. Европейския съюз неуспешно осъществи първия си план за действие в областта на биологичното разнообразие. Затова от началото на, от, възоснова на тази гледна точка, ние трябва да изготвим нов план за действие, трябва да разрешим този проблем. Моето становище се основава на три основни пункта. На първо място, на нас ни трябва трансгранично сътрудничество. Това е очевидно. Без трансгранично сътрудничество и без сътрудничество между държавите няма да можем да се справим с проблема за унищожаването на биологичното разнообразие. Искам да ви напомня, че докато ние обсъждаме тези неща, ние а, всъщност а, бяхме изправени пред два големи инфраструктурни проекта. А, Северен поток в Балтийско море и Южен поток в Черно море. А сега Набуко е в списъка на чакащите за 2011 година. Всички тези проекти се разглеждат от държавите членки на Европейския съюз, но тези държави членки имат партньорства с държави, които не са членки на Европейския съюз и с други държави, които никога не биха искали да се присъединят към Европейския съюз. Трябва да се знае, че тези големи инфраструктурни проекти ще се отразят до голяма степен степен на биологичното разнообразие, за което ни трябва трансгранично сътрудничество. Трябва да има регламенти, стандарти за опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Те трябва да станат задължителни, когато а, разглеждаме двустранни споразумения между Европейския съюз и бъдещите ни партньори. Втория основен пункт е нуждата от ясно определение на сроковете за реагиране от държавите членки. Това са сроковете за реагиране, когато когато се види нещо, а, което унищожава биологичното разнообразие, бъде засечен такъв случай и трябва да има ясна рамка, която да позволява на комисията да действа. Винаги има закъснения, когато държавите членки са тези, които трябва да се справят с проблема. И оттам идва и закъснението а, в реакцията на Европейската комисия. Всички тези закъснения водят до необратимо унищожение на биологичното разнообразие. Има и трета основна точка, а именно необходимостта да има по-строги критерии които биха дефинирали качеството на дружествата, на компаниите, които провеждат проучванията за ОВОз. Така че има два вида а, проучвания. На първо място въздействието върху околната среда, на второ място стратегическите изследвания. На първо място имам а, съображението, че ние имаме вземане-даване с частни дружества, които осъществяват ОВОС и никоя компания няма, така да се каже, да се провали умишлено и да направи овоз, който да е с отрицателни заключения. Тоест има конфликт на интереси между компанията, която прави овоз и голямата инфраструктурна компания, която осъществява проекта. Конкретно в енергетиката, да кажем, или пък когато става въпрос за дружества в бизнеса с недвижими имоти трябва да имаме много стрикна процедура за акредитация, когато става въпрос за дружествата, които осъществяват ОВОС. И накрая, ако имаме положително становище от неправителствените организации. Неправителствените организации осъществяват много ценна работа в областта на биологичното разнообразие. Съществуват такива неправителствени организации в целия континент. Предвид техния принос се надявам, че ще има изменения и съм уверен, че ако работим заедно с Комисията по околна среда ние ще съставим доклада заедно с тази комисия. Ще получим положително развитие за биологичното разнообразие в Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Бощинаро. Сега представителя на Европейската комисия, господин Кримерер. Не се използва микрофона. Благодаря, господин председател. От името на комисията ние споделяме в известен смисъл анализа на направен в доклада. Ние също така отчитаме, че Европейския съюз не може да постигне целите за 2010 година за биологичното разнообразие. Ние също така споделяме абсолютната необходимост да се продължи да се е, засилва основния документ, свързан с местообитанията на птиците, за да може това да бъде доведено до успешен край. Ние също така оценяваме големите предимства на тези мрежи, на тези директиви и е, е също така не можем да споделим някои становища за забавянето и за извършването на някои дейности. Комисията прави всичко, което е по силите за изпълнението на тази директива и макар, че има някои нарушения и процедури по нарушения на тази директива, това се отнася за всички процедури на комисията. Е, струва ми се, че има 408 е, казуси, които в момента се разглеждат е, и в момента съда се занимава с тези дела. И сега в момента имаме нови цели за 2010-2015-2020 година. Съвет ги прие през март и комисията ще направи всичко, което е необходимо, за да може да се постигнат целите. Във връзка с, с директивите ние следим много внимателно а, усилията, които се бяха направили в миналото, сега в момента вече е във фаза на управление. Преди това а, усилията бяха посветени на установяването, на създаването на мрежите. Сега вече се предприемат мерки за управление, за консервиране. Ние също така трябва да подобрим комуникацията. Ние също така споделяме някои аспекти в доклада, в които се изисква да се повиши информираността на държавите членки за съществуването на тези инструменти. И това трябва да се се направи в самите държави членки, защото това не може да бъде направено от комисията от Брюксел и трябва да се засилят контактите и диалога с економическия сектор ние правим много усилия да обясним директивата и да убедим, че тази директива е свързана с устойчивото развитие, че не трябва да се блокира економическото развитие. Има много изказвания, които насърчават комисията да преразгледа директивата, да се отслаби нейното влияние. Затова е много важно да получим подкрепата на парламента, за да се а, поясни, а, че а, директивата не, не, бива да, не спира развитието и защо някои от економическите сектори изразиха готовност да се обсъди възможността да се интегрират целите на консервирането в общия процес на устойчивото економическо развитие. Вие повдигнахте няколко пункта, които също така включват трансграничното сътрудничество, но и там ролята на, на държавите членки е много важна. Те трябва да си сътрудничат с своите съседи във връзка с екологичните мерки, защото биоразнообразието не е възможно а, да се а, а, подкрепа от нула. Необходимо е мерки на национално равнище, хоризонтална политика за защита на биологичните видове. Това трябва да бъде една хоризонтална мярка да се прилага на цялата територия. Ние се опитваме да работим съвместно с държавите членки, за да постигнем една кохерентност на мрежите. Създава се също така един нов орган на експерт експертно ниво, да се обсъди управлението на околната среда и управлението на всякакви мерки в бъдещето. Комисията през последните години, миналата, последните години представи едно проучване на въздействието а, а, с цел подобряване на внасяне на подобрение в тази директива очакваме реакцията. Е, очевидно комисията се опита да реагира колкото е възможно по-бързо по е, петициите, които са доста многобройни и много важни. Ние не можем да се ангажираме с процедура за нарушение в случаи, в които няма нарушение. Ние обаче е, задействаме процедури по пилотната програма с държавите членки, за да се ускори е, третирането е, и обработването на оплакванията. Ние се опитваме да подобрим и досъвършенстваме още повече тази процедура това беше, господин председател. Ще спра на този етап и очаквам вашите въпроси. Е, Благодаря ви, госпожа Окън. Ще говоря на английски този път. Усетих, че превода нещо не върви, когато говорих народния си език. Явно датския не е много популярен в кабините. Искам да направя няколко допълнителни коментара и към вас. Малко са закъснение, за което се извинявам. Искам да ви благодаря още веднъж за доклада и а, наистина успяхте да посочите много важни неща и пред Европейската комисия. Все още страдаме обаче имам предвид държавите членки, включително и моята, от директивата, тъй като тя е само в смисъл на добри съвети, а не в смисъл на строги правила. Така че всеки път аз моля и моля да се стартира процедура за нарушение. В Дания много такива има. Те се закриват много бързо обаче. Не ги виждаме просто кога се приключват. Не ги виждаме в работата на националния парламент. Те не обсъждат подробно какво се случва. Мога да ви посоча случаи в Дания. Дъщеря ми, например, е председател на комисията по околна среда и те просто са свързани ръце. Не могат нищо да направят бих казала, че и ние трябва конкретно да се занимаем с този въпрос. Искам да помоля господин Бощинаро да се вземе предвид препоръката за а, дивите животни, да се вложи това в а, доклада ви. Мисля, че получихте моя имейл. Наистина много внимателна е тази препоръка, която ни се дава. Но също така трябва да се дадат конкретни примери. Можете и датски примери да използвате, няма проблем. Мога да ви предоставя информация, но посочването на конкретни примери е много полезно. Вместо да имаме един така отхлабен подход към директивата, директивите свързани с природата. Когато слушаме господин Барозо, особено когато той беше част от нашата група, когато той говори за преразглеждането и актуализацията на тази директива, ние така имахме впечатлението, че директивата трябва да стане по-лесна за работа с нея. Обаче директивата си е добра такава каквато е. Тук не става въпрос за формулировките, а за зачитането на правилата в нея. Така че наистина препоръката за консервационните планове трябва също да се вземе предвид от господин Тейлър. Благодаря. Даваме думата на господин Майер. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм съгласен с становището на господин Бощинаро и а, това, че той настоява за защитата на биологичното разнообразие и е, всъщност е, трябва да разберем, че биологичното разнообразие няма граници. Наистина споделям е, това негово мнение, защото а, майката а, земя или пача мама, наречена от индианците, това е нещо цялостно, това не е нещо тривиално, нещо ежедневно и наша е огромната отговорност да а, спасим живота, защото тук съществува риск за живота в широкия смисъл на а, думата. А, в, по отношение на Копенхаген се разбра, че е почти неизбежно да се а, получи повишение на температурата с 2,5 градуса и разбира се по отношение на а, световния мащаб този а, процент този, това повишение от 2,5 градуса е критично за оцеляването на Земята. А, когато става въпрос за а, развитите нации, за държавите членки на Европейския съюз, трябва да се вземе предвид емисиите на парникови газове, трябва да се вземат мерки и мисля, че това становище много съотносимо към този въпрос. Трябва да имаме по-строги изисквания към самите себе си, т.е. Европейския съюз да служи като пример за опазване на биологичното разнообразие. Европейския съюз да е световен, световен мащаб пример за опазването на живота, за налагането на конкретни ограничения, на конкретни мерки, за да оцелят различни видове. Това имах аз предвид по този въпрос с биологичното разнообразие. Но отново повтарям, че споделям напълно мнението на господин Бощинаро, че е, по този въпрос трябва да се наложи конкретна процедура, която да е трансгранична, която да позволи на Европейския съюз е, да се превърне в пример за подражание в световен мащаб, е, що се отнася до устойчивостта и защитата на биологичното разнообразие. Благодаря, колегата Яра. Благодаря ви. Госпожо председател, искам да изкажа благодарност на докладчика за текста, който ни предостави. Смятам, че има три проблема, които исках да посоча аз конкретно, но така или иначе ще имаме възможност да даваме предложения за изменения. Разбира се, основният дух на документа се приема от всички и всички са за това, което се изразява принципно в документа. Всички смятаме, че биологичното разнообразие трябва да бъде опазено, но ако сме искрени със себе си, трябва да признаем, че съществува един малък проблем. Много държави членки гледат на тези директиви и регламенти като напречка пред инвестициите в комисията по петициите ние се обръщаме към държавите членки, а обаче ако твърдим пред тях, че това е проблем, ние трябва да сме в състояние да им предоставим някакви данни, някакъв официален доклад. Разбира се, въпросът за сроковете е много важен и трябва в дух на добри взаимоотношения да поставим този въпрос пред държавите членки. Защото очевидно това е един а, начин за избягване на по-нататъчни проблеми. Другото, което ни е необходимо е създаването на критерии. Докладчика всъщност го спомена. Ако установим, че съществуват наистина сериозни нарушения, тогава Европейската комисия трябва да бъде уведомена за тях. Не е достатъчно само да се а, твърди, че има диалог, а всъщност такъв да не съществува биологичното разнообразие би било а, накърнено по този начин и ние трябва да решим какво ще правим за бъдеще, как ще подходим към този въпрос и как можем да подобрим диалога и процедурите. Това е една цел, която трябва да си поставим и наистина въпросът за инвестициите е важен. За мен е изключително важно да има трансгранично сътрудничество. В два смисъла го казвам това. На първо място това сътрудничество е недоразвито и на второ място трябва да има трансгранично сътрудничество между Европейския съюз и трети държави и между самите държави членки на Европейския съюз. Често има впечатлението, че държавите членки а, осъществяват големи инвестиционни проекти в погранични райони и не обръщат кой знае какво голямо внимание на съседите си. Биологичното разнообразие не признава граници в физическия смисъл на думата, така че аз съм съгласен с всичко това, което бе казано. Строги критерии, трансгранично сътрудничество, определени срокове за реакция. Ако можем да постигнем някакъв успех в опазването на биологичното разнообразие или поне да накараме държавите членки да разберат, че това не е пречка пред инвестициите, това би било голяма победа. Благодаря ви. Не виждам друг желаж да вземе думата, така че давам думата на господин Бощинаро. Първо искам да напомня, за една важна причина за моя доклад. Той беше предизвикан от доклада на господин Итургайс, който с много силни аргументи показва, че екологичното измерение е сред е, едно от най-важните неща за европейския гражданин. Повечето от петициите, които получаваме, е, са възоснова на нарушения на екологични правила и нарушения в прилагането на европейските стандарти. Що се отнася до а, е, забележката на представителя на комисията, искам да добавя следното. Вярно е, че съдържанието на директивата винаги е добра, Аз въобще не се противопоставям на необходимостта е, да се промени съдържанието. Истинският проблем е прилагането. Именно тук се състои основния проблем. Истинският проблем. И моят доклад се бори за едно ефективно прилагане на директивата, или за Натура 2000, или за биологичното разнообразие, или за други европейски правила, също така и за а, нейното изпълнение. Що се отнася до отношенията на държавите членки на Европейския съюз и държавите не членки, вие знаете, че имаме има едно юридическо сътрудничество между Европейския съюз и партньорство между Европейския съюз и Русия, между Европейския съюз и Украина, Европейския съюз и Молдова. Това са споразумени с държавите на запад, от Западните Балкани, независимо от това дали те са държави кандидатки и е, кандидатки за членство или просто са в списъка на чакащите за присъединяване към Европейския съюз. Ние имаме юридически правила в двустранен и многостранен план, но това трябва да бъде включено в споразуменията между Европейския съюз и другите държави. Много е лесно да се облеснява държавите не членки, но аз ви моля да помисля мислите за проекта Северен поток? Русия е подписала конвенцията ЕСПО. Да, обаче никога не до този момент не е ратифицирала тази конвенция. Вярно е, че в нашите институционални отношения с Русия. Не се говори, че трябва да се ратифицира е, тази конвенция. На трето място проекта Северен поток ще бъде изпълнен в 2010 година. И какви са инструментите, с които ние ще можем да защитим нашата, нашето биологично разнообразие, ако нямаме най-важните правни инструменти? Това е по-скоро задача на комисия комисията, а не на държавите членки. И те трябва да направят това. Трето, Имаме също така държави, като например държавите от района Магреб. Това е едно специално сътрудничество между Европейски съюз и магребските държави. Защо да не се въвеждат постепенно нашите юридически инструменти, за да се постигне компромис? Трябва да се реагира по тази директива такива, а не да се приема една е, фаталност до тогава, до кога, и, и да се постигне така, че нашето биологично разнообразие да остане като факт в историята. И такава, когато говорим за коментарите на госпожа Олкен, аз искам да ви благодаря за вашата подкрепа. Напълно подкрепям това, което вие казахте за приноса на Световния фонд за дивата природа. Тук имаме много много петиции от различни държави членки. Е, тук не можем да отразим всички е, нарушения в доклада. Вместо три страници, е, тук може да имаме много страници. Ние знаем обаче, че в нашата комисия екоизмерението е едно от най-важните измерения. Когато говорим за коми... коментара на господин Яр, напълно споделям неговото становище, че първо проблемът е свързан с изпълнението от двете страни. От една страна Европейската комисия, от друга страна държавите членки трябва да направят много неща, първо за да подобрят изпълнението, но също така необходимо е да има един последователен и сериозен диалог. И накрая искам отново да благодаря за а, а, приноса на моите уважаеми колеги. Разчитам много на сътрудничеството си с Европейската комисия, за да може да се постигне най-добри възможен инструмент, не, не само да се запази, но и да се защити нашето биологическо разнообразие. Благодаря, господин Бощинаро. Очевидно, все още трябва да уточним графика. Необходимо е да посочим крайен срок за внасяне на изменения, но може би това можем да го отложим до следващия път или можем да определим срока и също така по електронната почта. И сега да преминем към следващата точка. Това е петиция номер 21. А, вносителят на петицията не е тук, така че ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Петицията се отнася за а, е, рафинерия в Гибралтар. Искам да кажа, че бяха проведени два, а, два одита. Единият беше направен от Вито, другото от Аисия. Това е Асоциацията за проучване на сътрудничеството в Андалусия. Имаше също така едно проучване на прилагането, което беше извършено от Европейската комисия с консултатен текст. Всички тези доклади посочиха, че е, работата на инсталацията е много близка до най-добрите налични техники, е, че се спазва директивата за е, предотвратяване на замърсяването, но все още има възможност да, за подобрение. Бяха предложени превентивни мерки е, усъвършенствания. Е, това беше включено и беше изготвен а, е, план за действие от СЕПС. Искам да посоча, че тези последни две мерки, именно включването на условията и плана за действие на оператора, ще бъдат проследявани от компетентните власти, така че не може да се предвиди по-нататъчно действие от страна на комисията, поне на този етап. Искам също така да посоча, че беше започната процедура за нарушение от комисията на базата на нарушаването на законодателството за качеството на въздуха, граничните стойности в директива 99 черта 30 бяха нарушени, беше изпратено писмо до Испания през януари 2009 година, едно мотивирано становище беше изпратено през март тази година, но тук вече има спазване на стандарта за качеството на въздуха и предварителните данни също така показват, че са спасени разпоредбите и през 2009 година. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Не, господ... Господин Майер има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря на вносителите на петицията, че обединиха това в една петиция гражданите на Испания в Гибралтар и гражданите на Великобритания в Гибралтар. Те са посочили в своята петиция, че трябва да бъдат извършени епидемиологични проучвания и ние виждаме а, е, сходни проблеми в Уелва, е, едно място, което неодавна посетихме. Редица институции изработиха атласи за смъртност смъртта, причинена от онкологични заболявания, свързани с, екологични промени. Това проучване беше извършено от един от университетите в Барселона, в Кадис, в региона на Кадис има много висока заболеваемост от рак на дебелото черво, на гърдата и други онкологични заболявания, което посочва, че са необходими допълнителни проучвания. Именно за това комисията посети Уелва, направихме анализ на конкретния въпрос, но необходимо е допълнително да се проведат допълнителни проучвания. Няма достатъчно сигурност относно а, това дали тези смъртни случаи са свързани с определени дейности. Няма сигурност, а, но ко, петицията е много разумна. Тя изисква проучвания. Може би едното заключение ще бъде да се препоръча на съответните власти и всички власти <clears throat> всички проучвания да се извършат координирано, за да може да се достигне до нещо като епидемиологично проучване на конкретната причина, поради която има такава висока смъртност от онкологични заболявания в Уелва. Дали това се дължи на радиация или на съдържание на пепел, на промишлени отпадъци или а, на някакви други фактори. Но мисля, че това епидемиологично проучване ще ни помогне да установим дали това повишаване на смъртността, причинена от околобични заболявания, се дължи на промишлени фактори. А, мисля, че здрави разум изисква да се изпрати писмо до комисията, в което да заявим, че сме получили тази петиция и че имаме препоръки относно необходимостта да се извърши това епидемиологично проучване. Естествено, това е в рамките на компетенциите на съответната държава, а не на Европейския съюз. Но тази препоръка ще бъде много ефективна според мен. Това ще бъде една възможност да се направи една препоръка до властите на Великобритания в Гибралтар и до региона Гибралтар, за да може учените да работят съвместно, за да може да организират това конкретно епидемиологично а, проучване, за да може да се установи дали някакво, а, а, дали повишената смъртност се дължи на някаква а, причина в промишлеността. Тогава вече се задейства съответната процедура, но мисля, че ние трябва да допринесем за създаването на тази препоръка, за изработването на тази препоръка, за да може да се извърши това епидемиологично проучване. Не виждам някой друг да иска думата, казва председателката, така че мисля, че можем да приемем предложението на господин Майер и да изпратим писмо до съответните местни власти. Можем също така да преценим дали е разумно да се е, направи една препоръка във връзка с, това проучване, което да послужи като основа за тази петиция. Може би си заслужава да се преценят драматичните последици, които могат е, да се е, наблюдават, така че петиция петицията остава открита. Сега да преминем към 22. Това е петиция на госпожа Елса Аймоне. Ще дам думата веднага на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Тази позиция се отнася за така наречената киста на Тарлов. Това е едно заболяване. Кистата на Тарлов е много рядко заболяване. Това е сред 6000 редки заболявания. Комисията още от много години оценява значението на редките болести. Има между 2 24 и 30 милиона европейски граждани, които са засегнати от редки болести и в резултат на това комисията а, изготвя препоръка а, още от 2009 година. Това, което комисията няма намерение да направи, защото няма нито финансовите, нито политическите средства, е да се създаде една индивидуализирана политика по отношение на всички 6000 редки заболявания. Ние приемаме един глобализиран подход и съобщението на комисията и препоръките на съвета е всички общности, е, страдащи от редки заболявания, да изготвят клинични характеристики, които да помогнат за намиране на решение. Например, за референтни лаборатории, независимо от това дали става въпрос за подобряването на класификацията на редките болести или за интегрирането на тези тези болести. В конкретните случаи, в конкретни случаи на кисата на Тарлов, това има един допълнителен а, а, допълнително осложнение, защото има някои държави, като например Франция, които не признават това заболяване като рядко заболя... заболяване, тъй като то протича атипично и то е а, нещо като граничен случай, така че а, е, тъй като са повече, тъй като заболеваемостта е по-малко от 5 на 10 хиляди граждани, така че е, е, на базата на данните е, е, се прави едно предложение за внасяне на кистата на тало в списъка на редките заболявания. Това вече беше направено и това ми се струва, че това е едно вече важно постижение, защото това помага на държавите членки да решат дали това е рядка болест или не. И второто нещо, което е свързано с участие в медицински конгрес в Шамбери миналата година. Е, комисията с удоволствие ще участва, но ние не сме поканени. Вносителите е на петицията пита дали е възможно да се организира инициатива за по-добро осъзнаване и повишаване на познанията за тази болест. Именно за това общностната програма за здравеопасването позволява да бъде направено. Има много ред редки заболявания, които са включени, но са необходимо е да се създаде една референтна комисия, за да може заболяването кисена Тарлов да бъде включена в общностната програма по здравеопазването. Това е от и се предполага, че това предложение ще бъде свързано и ще бъде включено в програмата за 2011 година. Комисията съдържа, събира всички предложения за редки заболявания. Естествено, комисията напълно отчита големите трудности, свързани с тези заболявания, които са изключително редки. И също така са редки експертните познания и научните изследвания по тези изследвания, които допълнително осложняват нещата. Но кистата на Тарлов ще бъде включена и в списъка на редките заболявания, тъй като това е приоритет. Благодаря. Казва председателката, отбелязах това. Очевидно комисията осъзнава въпросите, но може би можете да поясните едно нещо. Вие говорихте за това заболяване, за това, че ще бъде включено в класификацията на редките заболявания. Това направено ли е вече? А ако не е направено, кой би трябвало да го направи. Процедурата вече е закрита, т.е. комисията трябва да подаде моба за официалната е, е, база и е, референтни инструмент за всички професионалисти в здравната сфера трябва да знаят, че това е характеристика на рядко заболяване. и това е органът, който одобрява 6000 редки заболявания. Така че всички здравни професионалисти да знаят, че трябва да има един инструмент, който да създаде, който да, да създаде един регистр на тези 6000 заболявания. Кистата на Тарлов беше включена в 2009 година. Това е на базата на научни изследвания, които са много сложни и кистата на Тарлов вече има свой номер, свой код в този регистр, така че комисията може може да потвърди, че това вече беше направено. Va bene, quindi credo eh, che a questo punto la, la petizione può essere... Eh, Благодаря. На тази основа мисля, че тази петиция може да бъде закрита. Комисията направи всичко, което е по а, нейните сили, предвид нейните правомащи. Ако нямате нищо против, ще информираме а, вносителя на петиция надлежно. Ще минем към следващата петиция. А, Роберто Джурестанте. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция се отнася за рехабилитацията на едно сметище, Баркола, което беше затворено през 1993 година, но според вносителя на петициите, се повдигат много въпроси, свързани с замърсяването и които би трябвало да бъдат е, разследвани. Има седем проблема, които ще изброя. Първия е присъствието на диоксини в почвата, след като бяха направени проучвания от комисията заедно с компетентните органи. Получихме информация от една лаборатория е, е, според което няма проблеми. Втория проблем е пепел поради това, че има депо за изгаряне и е, този въпрос е, е третия въпрос е присъствието на а, наличието на азбест, според информацията, която беше получена, е, тази претенция не беше потвърдена. В повърхностите води също така няма замърсяване, в морската вода също няма замърсяване. И след това имаше още два пункта, които трябваше да бъдат разследвани допълнително от комисията. Съдържанието на почвата в сметището и второ замърсяването на морските седименти, морските отайки. Както можете да видите, вносителя на петицията ни даде един списък от проблеми, ние се свързахме с италианските компетентни органи по тези два пункта и в писмо, което беше получено миналата година, те се явиха по първата точка че е, сметището наистина е засегнато, но че замърсителят е в а, насипите и не са засегнати а, хора, живещи близо до сметището. По въпроса за морските седименти и наличието на диоксини, цитирам, резултатите от лабораторните изследвания показват, че ниската водорастворимост на диоксините показва, че стойностите на диоксините в седиментите са значително по-низки предвид тази картина. На този етап комисията, когато изпратихме последното съобщение до парламента, нашето заключение беше, че нямаме достатъчно доказателства за нарушение на общностното законодателство за отпадъците. Това беше нашата позиция. И едва миналата седмица получихме писмо от вносителя на петициите с дата 21 април. Той е италиански имаме само един неофициален превод. мисля, че вносителя на петицията успорва съобще... нашето съобщение. Те са добавили някаква информация, но тяхната информация е с дата декември 2005 година. В заключение мога да кажа, че службите на комисията ще разгледат случая, ако вносителя на петицията ни изпрати информация, която е уместна, ако твърденията се окажат основателни тогава ние ще продължим да разгледаме съответните данни, но това, което сме получили от нас, е, е, от тях до този момент, е, ни удовлетворява. Колега Окан. Колега Окан, Малко ни е трудно, трябва да кажа. Утре започваме проучвателна мисия, а, а сега, доколкото разбирам, се основаваме единствено на информация от местните органи. Може и да не съм разбрала правилно, но доколкото районът е вакансионен, курортен, толкова по-важно местните органи да отричат категорично, че има какъвто и да било проблем. Но от това не следва, че ние можем да разчитаме на, на тези твърдения, понеже очевидно се отказва достъп. Може и да не съм разбрала нещо, но, но някак си ни е трудно просто да теглим черта и да кажем няма проблем, всичко е наред. Да, разбирам възраженията на колегата Окън. Ясно е, че се нуждаем от повече информация. Обичайно е, вносителите е, на петиции ни дават такива, е, насочват ни към информационни източници. И, е, и във всеки случай ние трябва да се основаваме на доказателствата, е, представени от вносителя на петицията, преди да стигнем до заключение дали има основание за производство пред съда. В случая, както каза представителят на комисията, вносителят би могъл да представи нови доказателства и комисията е, ще процедира по тези доказателства и, и ще се обърне за проверка на случая отново към местните власти. На този етап, според мен, ние няма какво повече да направим освен ако, както казах, междувременно не постъпи допълнителна информация. И преди всичко това предлагам да закрием производството по, по тази петиция и да уведомим съответно вносителя. Ако се позовем на мотивите, които току-що развихте т.е. на вносителя на петицията, да е пределно ясно защо вземаме такова решение. Значи вие казвате, няма, нова, няма нови данни, е, няма нови доказателства, поради което прекратяваме. Вие искате, каза председателката, това е изрично да бъде развито като мотив. Да, да, добре. Да, имате думата. Извинявайте, че ще ви задам този въпрос, но искам едно малко уточнение. Вчера по време на заседанието, разбира се, вие не присъствахте през цялото време, но бяха неразгледани от дневния ни ред някъде между 4 и 5 жалби. Какво отговаряме на хората, които знаеха вчера, че техните, техния въпрос ще бъде разгледан в нашата комисия, а така или иначе те са отложени неизвестно за кога? И забележете внимателно, тези а, петиции и жалби са вече някои от тях с давност 3 години. Колко още трябва да чакат тези хора, за да получат своя отговор? И, да, и как, ще, как ще се борим за доверието на нашите избиратели, на нашите европейски граждани, ако продължаваме да действаме по същия начин? accetto il rilievo, è corretto. Noi avremmo dovuto... Да, prava сте. Мисля, че трябваше е, във всеки случай, онова, което е отложено, е поради отсъствие на вносителя. И, и мисля, че днес не бихме могли да разгледаме е, въпросната петиция. Можем да е, се обърнем с писмо към вносителя и да насрочим разглеждане за следващото заседание. Във всеки случай ще се опитаме. Не е точно така, защото една голяма част от тези хора, с които аз вчера се свързах в вчерашния ден, не са били уведомени от нашия секретариат, че тяхната комисия ще бъде разгледана и не са били изобщо уведомени и поканени за нашето заседание, което струва ми се, че е един безпрецедентен пропуск и трябва някой да си вземе бележка. Благодаря. questa è una cosa che mi viene comunicata ora per la, la prima volta, quindi se... Е... За пръв път чувам това днес. И ако вносителят не е бил уведомен и след това между другото, това е още едно основание е, сега да не се занимаваме с тази петиция. Така или иначе, случилото се е, е, е неблагоприятно, но единственото, което можем да направим е да уведомим вносителя. А секретарята има ли какво да ни каже по този въпрос? Уведомен ли е вносителят или не? Естествено, ще направим всичко възможно да влезем във връзка с вносителите. Извиняваме се за е, този пропуск е, и ще ги уверим в писмото си, че петицията ще бъде поставена в ред колкото се може по-скоро. И е, на нашата комисия. Това са въпроси от изключителна важност. Вчера дискутирахме целият ден проблемите на хората с увреждане. Би било предателство от наша страна, ако не внесем тези жалби още на следващото заседание. Eh, certo sarebbe eh, opportuno farlo per la prossima eh, seduta. Е, да, определено би било уместно това да стане на следващото заседание, но не знам дали ще бъде физически възможно. Ние поискахме присъствието на представители на комисията. И разбира се, не разполагаме с особено много време. Вероятно няма да има достатъчно време да се организира и присъствието на самите вносители за следващото заседание. Е, така че следващата седмица аз ще повдигна въпроса на заседанието на координаторите и, и ще видим как бихме могли да изменим дневния ред за следващото заседание на комисията на 31 май 1 юни, знаете е то, дано до тогава да може да се осигури и присъствието на вносителите. И така ще пристъпим към следващите точки, а след това ще трябва да разгледаме и, и, и всички е, точки, които бяха отложени е, вчера. Е, може ли да чуя вашето потвърждение? send it. We can have a look at it, but it needs to be, it was the coordinators that decided. Chiedo scusa, allora, va bene, riprendiamo quindi dal punto... Извинявам се за, за случилото се. Ще пристъпим сега отново към 29-та точка от дневния ред господин Виланд ни помоли да променим поредността, защото желая да присъства за 28-ма. Така че сега ще преминем направо към 29-та. И ще дам думата на Питер Вайдер от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Петицията засяга експлоатацията на голяма горивна инсталация, Тец Марица Исток в България. Комисията е запозната с състоянието на инсталацията. Извършена е оценка на, за съответствие на условията по разрешителното. Установи се, че самото разрешително съответства на изискванията на директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, както и директивата за големите горивни инсталации. Изпълнението на условията е, и съответ, налагането на съответните санкции е прерогатива на компетентните органи на държавите членки. Така че наистина е възможно реалността да не отговаря на условията по разрешителното, но контрола за това е работа на националния компетентен орган. Освен това, по 99 наклона черта 30 може да бъде заведено производство за нарушение на договорите по качеството на въздуха. Специално за серни емисии в България нормите не се е, спазват в две зони, в това число в района на Марица Исток и комисията вече по тази линия е предприела действия срещу България. Благодаря. Госпожа Окън. Изглежда, че нещата са в ход, следователно. И, и може би трябва да отложим, не да прекратяваме, докато не получим отговор от. Е, е, Тоест да изчакаме докъде ще стигне е, процедурата. Значи остава открито производството в изчакване на на по-нататъчна информация. По-нататък 300 точка Дионизия Керинополо с гръцко гражданство по тази петиция давам думата на Уилям Флойд. Благодаря, госпожо председател. Вносителят е и жалбоподател в резултат от един дълготраен спор с минно предприятие, е, ще видите от предходно наше съобщение, че много от твърденията, които се правят от вносителката, не можаха да бъдат потвърдени, с изключение на едно, а именно евентуално изхвърляне на опасни вещества в водна среда. Е, повдигнахме въпроса пред гръцките власти, които най-сетне ни отговориха. Оказва се, че е, дори когато се добива перлит и бентонит, е, може да има рискове от изхвърляне на никел и хром, но анализът на водите сочи, че водите не отговарят дори че той отговарят, напротив, извинете, е, дори не за условно чисти, а за питейни води. Е, писахме съответно на вносителката, тя ни обеща да ни пише, но междувременно не го е сторила. И а, е, ние обяснихме, че възоснова на сведенията, които сме събрали, процедурата трябва да бъде закрита. Вносителката обеща да ни подаде нови доказателства, но до сега не го е сторила. Случва се е, понякога е, да, да, изведнъж да затихнат е, жалбоподателите, просто да се откажат и очевидно това е станало и тук. Явно няма кой да, да, да се захване с предоставянето на по-нататъчни доказателства. Чухме какво има да ни каже комисията. Очевидно положението не е съвсем ясно. Госпожа Палядери е, помоли петицията да остане висяща. Очевидно тя очаква по-нататъчна информация, така че ако не възразявате, така и ще направим. предвид неизчерпателният отговор на комисията. А и ако ми позволите да добавя, ние все още възнамеряваме да се занимаем поначало с положението за отпадъците в Гърция и, бихме могли да го, да го свържем. Добре би било да си остане висяща за сега тази петиция. Благодаря. Преминаваме тогава на 31. И в тази връзка отново давам думата на представителя на комисията Франсуа Кремер. Благодаря, госпожо председател. Става въпрос за кариера. в Полша. Е, трудно се произнася името, опасявам се, е, за добиване на инертни материали. Е, влязохме в връзка с съответните полски органи и ни отговориха, че експлуатацията на кариерата е прекратена. Очевидно, поради това, че е, нейната експлоатация не съответства на е, местния план за териториално устройство. Е, значи, тук става въпрос първо за кариерата, която действа и се експлуатира, и след това за проект за разширяването и разширяването и текущата експлоатация е, на кариерата е, попада в приложното поле на директивата за оценка на въздействието, както и за местообиталищата, имайки предвид, че кариерата се намира в близост до е, зона от Натура 2000. И имайки предвид обаче прекратяването на дейността, мисля, можем да се поздравим с успех. Ние настояхме пред полските власти, естествено, настояваме при евентуално подновяване на експлоатацията и разширяване на, на кариерата а, да бъдат спазени изискванията по посочените директиви. И напомнихме официално още веднъж на държавата членка задължението и да спазва а, тези свои задължения. И когато е, бъде възобновена дейността по експлоатацията на, на кариерата. Ако това стане, ние ще направим проверка. И ако е, не са спазени условията, ще започнем производство по нарушение на, на договорното право. Тъй, че предлагаме за сега да, да, е, производството да, да остане висящо в изчакване на следващи е, събития. Благодаря. Да, мисля, че сега комисията наистина заслужава е, поздравление. Не, трябва да, да се възползваме от тази е, възможност. Просто е, прекрасно е, постижение. Надяваме се комисията да ни държи в течение. Така, значи, доколкото разбирам, оставяме висяща тази е, петиция и ще следим по-нататъчните действия на комисията с голямо внимание. 32-а от Велико... граждане на Великобритания. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Петицията засяга оплакване от гражданин от Уелс е, във връзка с проблеми с канализационната система, е, е, непрекъсната неприятна миризма и понякога обратен ток на канални води в жилищата комисията напомни е, и прегледа съответните разпоредби на британското законодателство. Добрата новина обаче е, че само няколко дни преди петицията да постъпи на вниманието на комисията, е, местните органи, Общинският е, съвет на свое заседание е, е стигнал до извода, че е, местното водоснабдително и канализационно дружество е предприело необходимите стъпки и се е извинило още повече на гражданите за неприятностите, е, на които са били подложени известно време. Така че от гледна точка на комисията, макар и с доста закъснение, необходимите стъпки са предприяти, имайки предвид, че е, е, оплакванията са от 2003-2004 година. Но явно, както изглежда, поне за сега са предприяти е, необходимите мерки на местно равнище и комисията не предвижда по-нататъчни действия. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. такъв случай, мисля, можем да приключим онова, което ни казва комисията е достатъчно и така е, връщаме се сега обратно на 28 е, точка. Господин Виланд ни помоли да отложим, е, докато той е отново в залата, но няма го все още. Ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Това е петиция, която вече е, е подадена в е, местната управа на Баден-Вюртенберг. Ние от наша гледна точка трябва да видим до каква степен законодателството в областта на околната среда на Европейския съюз е нарушено Всъщност, а, ние проследихме, че а, вносителя на петицията възразява срещу плановете за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, в този конкретен случай палмово масло. И а, първоначално е, има, съществува а, намерение да се изградят 4 генератора, но в крайна сметка броя е намален на един генератор. Не е било правено проучване за въздействието върху околната среда и причината да не се направи овоз е, че праговите граници, които са зададени по германското законодателство, не са достигнати. Във всеки случай, Става въпрос за електроцентрала с производствена мощност под 1 мегаватт. Не успяхме да намерим каквото и да било нарушение на европейското законодателство, защото според член 3 на съответната директива държавата членка трябва да спази изискванията на анекс 1 но това не е напълно задължително, т.е. не е напълно задължително да се зададат конкретни прагови стойности или нито пък е задължително да се разглеждат случай по случай казусите, дали да се извършва ОВОС или не за електроцентралите, които са в анекс 1. Всичко, което се изисква от компетентните органи е да решат дали е необходимо да се извърши овоз или не. Това предварително проучване за необходимостта от ВОЗ или не не е било направено, защото според германското законодателство е, инсталацията е под прага от 1 мегаватт. Това, което утвърди вносителя на петицията е, че става въпрос за а, електроцентрала с а, когенерация, комбинирана централа, т.е. има два генератора. Тези два генератора а, се експлуатират от две отделни дружества и вносителя на петицията подозира, че а, съществува някаква скрита договорка именно за да се постигне под праговата стойност. Защото ако се вземат заедно двете централи, произведената от тях мощност ще е над 1 мегаватт. Това са въпроси, които а, са свързани с прилагането на националното законодателство. Според информацията, с която ние разполагаме, е необходимо разрешение, опълномощаване за тази цел и а, за да се направи това трябва да съществува сигурност, че емисиите от централата ще бъдат в съответствие с всички технически стандарти. До момента, доколкото на нас ни е известно, компетентните органи в този случай не са приели жалбата. Ние твърдим в своите заключения, че вносителя на петицията може да ни предостави допълнителна информация за причините за всичко това и ако вносителя може да обясни по-подробно в какво се състоят а, а, притесненията във връзка с европейските регламенти, тогава бихме разгледали случая по-отблизо. Ако може да се докаже, че а, това е предумишлено деяние, за да се заобиколи европейското законодателство, т.е. като се обединяват двете централи, двете въпросни централи, тогава ние ще сме задължени да разследваме случая. Дори и в немското законодателство съществува а, недопускане на подобни договорки. Но а, вече този случай ще трябва да се разгледа на национално ниво. В обобщение трябва да кажа, че ако вносителят е в състояние да ни даде по-подробна информация, която е съотносима към европейското законодателство, тогава ние сме готови да преразгледаме въпроса. Не можем обаче да критикуваме държавите членки за прилагане на собственото си законодателство и за установяване на конкретни прагови стойности. Поради тази причина на нас ни е необходима допълнителна информация. Тази информация ще трябва да покаже, че наистина става въпрос за две централи с кумулативен ефект – в този случай, ако се окаже така, ние ще разследваме случая. Благодаря ви, госпожо председател. Аз мислех, че вносителя на петицията искаше да присъства на днешното заседание. Благодаря, колегата Аяр. Аз исках да добавя нещо към заключенията на комисията. Според мен можем поне да пишем на компетентните органи в Германия, защото а, това изглежда доста странно. Има доста спорове за биогазовете в Германия и наистина се счита, че а, тези малки централи са по-добри от а, големите Тоест, съществува тенденция да се правят по-малки мощности, но в други случаи тези по-малки мощности могат да се разглеждат като част от една централа. Не мога със сигурност да твърдя, че става въпрос за точно това в този случай. Затова ми се струва, че е по-добре да попитаме компетентните органи дали наистина става въпрос за две отделни централи и на какво отстояние са те. То лесно се забелязва. Е, и тук виждаме и в петицията е упоменато. Затова, вероятно, можем да се свържем с е, е, комисията по петициите в тази германска провинция. Иначе нещата доста любопитно изглеждат, както са представени в петицията. Да, вероятно членовете на комисията са видяли информацията, която е предоставена в папките. Аз също искам да кажа, че от началото бях изненадана, като чул въпроса дали става въпрос за умишлено разделяне на двете предприятия и дали това трябва да ни предизвиква загриженост или не. Разбира се, че ние трябва да сме загрижени, дори това да е станало случайно. Кумулативният ефект е един и същ в крайна сметка. Дори и неумишлено да е разделено предприятието на две, нас това трябва да ни притеснява и за това ни е необходима допълнителна информация. Ще оставим петицията открита, за да може господин Виланд да а, каже каквото има да казва. Това ни а, кара вече да заключим с днешното заседание. Благодаря ви за участието.